изменение за, против, въздържали се. Правим проверка. Колеги, голяма част от депутатите не вдигат ръка. Остава ни съвсем малко. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначален текст бил на точка Q. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се, извинявам се. Прембилна точка Р. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Прембилна точка С. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Прембилна точка В. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Поименно гласуване по преамбилна точка Хикс. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с два гласа. Преди последния вод, колеги, моля ви да направите следното. Да напуснете залата, ако няма да участвате в обясненията на ВОД, за да можете да протекат както трябва. И сега гласуваме цялата резолюция по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Резолюцията се приема поздравления. След една минута продължаваме с обясненията на ВОД. Още веднъж. Моля онези, които няма да участват в обясненията на ВОД, да напуснат залата максимално бързо и тихо. И сега пристъпваме към обясненията на гласуването. Първо доклад на господин Ван Денкамп. Първия, който ще се изкаже за минута е, е господин, госпожа Майер. Извинете. Thank you, Mr. President. I welcome this report on autonomous driving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 Благодаря. Аз съм за този доклад за автономното шофиране. Миналата седмица е, посвети, е, посетих един град в Бетвечер, в моят избирателен район. Е, те имат е, инфраструктура за. Е, мобилна инфраструктура за да проверка за тестване на автономните превозни средства. Наистина оказа се, че те могат да, да се да превозват безопасно до различни дестинации без никакви злополуки и инциденти. Е, всички е, е, коли би трябвало да говорят един и същ език. Няма нужда от превод или слушалки. Така че стандартите е, на производителите е, не могат да бъдат договорни между самите производители. Европейския съюз трябва да се намеси. Така че предлагам на комисията да предложи една е, регулаторна рамка за напълно автоматизираните автономни превозни средства. Господин мит за една минута. Благодаря, господин председател искам да кажа, че Европейския съюз от дълго време работи по такива превозни средства. Това е една област, в която можем да благодарим на американската индустрия. Да се надяваме, че там ще има пробив и ние ще го използваме, ние европейците. Естествено има нужда от регулация. Естествено Европейския парламент веднага се заема с регулацията, какво ще правим с тези автомобили, как ще изглеждат те, какъв ще е софтуера, хардуера. Можем да оплескаме нещата. Мисля, че няма нужда да бързаме. Естествено, искаме да ходим на работа с автоматични автомобили. Трябва обаче да заложим и на сигурността. Много е важно да наблюдаваме какво се случва с американските експерти. Знаете какво се случи там. Всичко това е добре, само че понякога трябва и да натиснем спирачката. Благодаря господин Здроевски за една минута. Припомне дебате ту в парламенте Европе. Благодаря. Нека да ви припомня дебата, който проведохме тук в парламента по отношение на автономни оръжени системи. Сега се отваря едно цяло ново поле за приложение на автоматична или автономна техника. Боя се, че отново закъсняваме. В настоящият доклад нямаше много разлики в мненията на депутатите. Надяваме се, че 2020 година Новия парламент ще е, е, приеме на време новата правна уредба за развиването на подобна технология. Господин Ховард. Благодаря, господин председател. Аз съм за този доклад и подхода, който комисаря Юрова предложи миналата е, с нощи. Има три е, стълба, по които трябва да работим. Около правната рамка, финансово подпомагане за развиващи е, за технологии и социално-економическите последствия за шофьорите тук трябва да се развива нова култура на шофиране и това е съвсем възможно фирми като Google и други не могат да се. ще, ще се преборим с такива фирми, които умалуважават значението на човешкия индивид. Е, автономните е, е, превозни средства постепенно ще се превърнат в нещо обичайно, но все пак колата, автомобила е символ на лична независимост. Надявам се, че в бъдеще ще мога да шофирам собствената си кола, където и да се намирам сега. Жен Фелт има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Е, напоследък ставаме свидетели на развитие в областта на цифровите технологии. Няма възможност за връщане назад, затова Европа трябва да се превърне в лидер. За да стане това обаче имаме нужда от инвестиции в инфраструктура, в пътища, в взаимна свързаност. Има нужда и от добра, уместна регулация, за да може да покрием въпроса за отговорността в случай, че стане инцидент. Много е важно да се вземе предвид и изкуствения интелект. Регулацията точно в тази област е изключително важна. Много е важно да се погрижим и да успокоим хората. Госпожа Клун, за една минута. Благодаря, господин председател. Поздравявам доклада. Много важно е да се обърнем към темите и проблемите по разработката на подобна технология и съответните предимства. Подобни превозни средства ще влязат на пазара след 2020 година много бързо. След това ще се развият и съпътстващи индустрии. Кои са основните проблеми? Те трябва да бъдат разгледани, ако искаме да има и доверие на потребителите. Защита на данните, безопасност, технически стандарти за инфраструктурата и превозните средства, отговорността на операторите, кой ще е отговорен всичко това плюс етични въпроси. Така че ако ще продължаваме да работим по темата, остават още много въпроси, които трябва да разгледаме и, и тук, и в националните парламенти, за да може обществото да приеме тези автономни МПС. Господин Полчак. Благодаря, господин председател, че ми давате думата е, подкрепих този доклад, защото смятам, че той е, обхваща всички актуални въпроси. Ще бъде трудно да се дефинира този, е, тази тема. Тя се отнася и до економиката, и до околната среда, до е, новаторството, съкрещаване, намаляване на емисиите и така нататък. И мисля, че е, трябва да има регулиране, трябва да има регламентиране и е, съответните е, то стимулиране на, на фирмите, които да е, поведат е, в е, новаторската е, дейност, е, за да, е, защото виждаме нашите колеги през Атлантика са доста успешни успели в това отношение и е, мисля, че е, е тук въпросите за е, правната отговорност е, при щети, е, това е проблем, който, въпрос, който трябва да се реши. Аз съм е, за това да се е, е борим е, срещу е, е, управляваните от хора коли. Това трябва да се въведе и в масовия и обществен транспорт господин Ханан. Следващия път, когато отидете в някой град, вижте колко хора шофират и това е тяхната професия. Шофьори на такси, на автобуси, на коли, Uber. Всъщност, може би това е най-големия работодател на хората, транспорта. Когато автономните превозни средства станат действителност, ще се загубят страшно много работни места. И естествено това ни тревожи. Същност, какво ще стане с тези милиони безработни? Днес обаче има и много други безработни. Хора, например, които до сега са работили в туристически агенции. Много отрасли вече са обсебени от технологиите. Технологиите навлизат в всяка една сфера и това е нещо невиждано. Всъщност, това е бъдещето. Когато се повишава стандарта на живот, ние създаваме изкуствен интелект. Вижте всичко онова, което се случва наоколо. Дали то в крайна сметка е наред обаче? Господин Кели. Темата е изключително важна, особено като се има предвид колко още е, работа има да се свърши и колко много трябва да напреднем, за да настигнем Китай, Япония, Штатите и други страни. Те ни изпра... изпреварват и в научните изследвания, и в научната, и в регулаторната рамка. За да използваме потенциала за бъдещо е, развитие, Особено в Ирландия трябва да се работи и по развитие на пътната мрежа. Използването на, дрон, на дронове за превозване на стоки е също вариант. А влизането на пътнически автомобили с автономно управление е много голяма вероятност. За това трябва да се подготвим особено с научни изследвания в рамките на следващата научно-изследователска програма Хоризонт Плюс. Сега преминаваме към доклада за автономно управление. Господин Месешмит. Благодаря, господин заместник-председател. По време на последните избори за Европейски парламент през 2014 година Една от най-важните теми, най-обсъжданите теми беше свързана с транспорта в презграничен план. Днес се говори за каботаж. Знаете, че има големи проблеми. Например, много хора живеят в една европейска страна, а работят в друга. И всички пледираме за това, че трябва да има еднакви условия на труд, на заплащане, защото иначе онова, което случва в момента, води до изкривяване на конкуренцията. Искам да кажа няколко думи за каботажа. Много от страни, страните в Европа не искат да участват. Онова, което се случи в тази област, върви в неправилната посока. И европейският проект също е в неправилната посока. Той е далеко от гражданите, далеко от душите им и въобще далеко от всичко. Благодаря. По października ubiegłego року, преводничонци комисии. на 28 октомври миналата година председателя на комисията от транспорт каза, че съветът няма да е готов да обсъжда тази тема, но всъщност ние работихме по този доклад и го а, гласувахме. Изменения 34 и 38 а, са а, отрицателни, така че да се надяваме, че това досие ще е, получи, е, ще приключи с решение на съвета. Ние трябва да е, оказваме натиск върху съвета, за да се намерят максимално бързо решение, тъй като това е важно с оглед економиката на Европейския съюз. Сега следващият оратор Йенфелд. Благодаря, господин председател. От десетилетия работим по изграждане на вътрешния пазар. Прекалено много са регулациите за свободата на движение на стоки и хора. Това не е в помощ на основните свободи. Аз съм за това да се либерализира системата за наемане на превозни средства без е, шофьори, това ще е добре за економическото развитие на Европа и ще създаде работни места. Също така мога да кажа, че съм против ограниченията в пакета за мобилност. Госп... Господин Ханан излезе от залата, така че продължаваме с следващия доклад равенство между половете е в Европейския парламент. Господин Месър Шмидт. Благодаря, господин председател. Неведнъж Европейския парламент приема резолюции за равенство на половете. Можем да констатираме следното. Нищо не се случва. Аз съм от Дания и имаме председател на парламента в Дания, Пия Керсгор, която е жена. В миналото една жена беше премьер-министър, имаме жена, която е европейски комисар. Всъщност нашата кралица е жена. Естествено, че е жена, след като е кралец. Значи, виждате, е, председатели на много различни постове. Е, в Европа пък е, всички председателски постове са заети от мъже. Можем да говорим за този проблем, само че е, не се говори за този проблем. Говори се за език, говори се за премахване на е, стереотипи, говори се за всякакви е, глупости, вместо да се вземем с същественото. Изключително притеснително е това. Господин Пютровски за една минута. Благодаря. В този доклад за равенството на половете в 15 параграф говорим за език, неутралния език по отношение на половете в парламента. Насоките за това бяха публикувани през юли миналата година. Е, които съдържат един странен съвет за това как да се използва езика е, с цел да се постига равенство между половете и така нататък. Любопитно е, то е, че тук ние приветстваме е, подобна публикация от 2008 година. Тогава, по-старата, предходната, бе скоро оттеглена, тъй като в много страни съответно нейните разпоредби се смет, бяха сметнати за абсурдни. Е, освен това, ЛГБТИ е, не бяха достатъчно представени в този цитат. Ето защо аз гласувах също този доклад. Крупа, една минута. Благодаря. Гласувах против доклада за включване на принципа на равенство между половете в Европейския парламент. Не защото съм против равното третиране на мъже и жени, но аз не приемам тази дефиниция на равенство. трябва да се. Да, ясно да се. Да си дадем сметка, че жените са различни от мъжете в много отношения. Естествено, можем да говорим за ролята на майката в живота на детето. Не може да се отнасяме към жените по същия начин, както към мъжете. Жените имат своята функция и на майки. Госпожа Вишневска за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, Гласувах против този доклад, защото в него има твърдения, които не приемам. Например, казва се, че трябва да се предприемат действия, за да се преборим с сексуалния тормоз. Съгласна съм. Естествено, че отхвърляме сексуалния тормоз и сексуалното насилие. От друга страна, съжалявам, че в този доклад наистина прозира лявата идеология. Говори се за ЛГБТИ, кулобщността, отхвърлям всичко това, отхвърлям идеята за полово неутрален език. Мисля, че стигнахме до задънена улица – лявото даже се намесва в нашите езици, в лингвистиката. Това е ужасяващо. Жените имат нужда от защита. Те трябва да могат да комбинират ролята на майки и на професионалистки. Господин председател, е, значително се промени значението на думите джендър, пол, откакто започна, ги въведахме. Първо започнахме е, да говорим за разлика в заплащането между мъже и жени на една и съща позиция. Да, това е неравенство, което трябва да се е, премахне. От друга страна, ние оценяваме подхода на жените към работата. Те мислят по различен начин, те се вживяват в работата, те е, са, е, насят, е, умиротворяват техните. В други области мъжете имат, са по-подходящи, те са по-видими. Аз не смятам, че в това има нещо лошо. В Европейския парламент, е, да, те трябва да получат повече власт. Но ние е, така се отдалечаваме от този дебат. Е, не можем да налагаме присъствието на жени. Жените би трябвало да има, би трябвало да работят повече жени в тези институции, но не можем това да го наложим. Трябва да ги уважаваме, но трябва да говорим малко повече за съчетаване на семейен живот с кариера. Сега господин Кели. Гласувах за този доклад, за да подкрепя и отделните и общото послание на доклада, т.е. че дискриминация не може да бъде допускана в е, Европейския парламент. Ако няма равенство между полове в институциите, как ще го гарантираме в обществото? В последните няколко години има постижения, доклада го показва, но сега, преди европейските избори, е идеалното време е да помислим какво още трябва да се направи. Парламента предприе ред мерки, включително с програма за евродепутатите и обучение. Мисля, че това е изключително важно за да могат всички колеги да възприемат тези понятия. Те трябва да присъстват на това обучение. За мен това е водещ принцип на цялата ни дейност в Европейския парламент. Благодаря. Сега стигаме до доклада на Брайан Хейс, оценка на начина по който бюджета на ЕСА се използва за реформа на публичния сектор. Господин Здроевски за една минута. Бюджет, <clears throat> бюджет Уния Европейска Европейския бюджет е, Европейския бюджет без съмнение е много важен за публичния сектор. Важно е бюджета на Европейския съюз да може да се използва е, при възникване на спешни ситуации. През 2007 година имаше доклад, който описваше евентуалните последици от реформите в економиките на държави членки и този доклад беше изключително критичен. Днес положението е още по-тежко. В настоящия доклад се споменава, че няма кой знае каква сплотеност между публичните сектори. това пречи на координацията на различните проекти в Европейския съюз. Имаме нужда от по-добра ориентация на европейските политики. Госпожа Нириада. Благодаря, господин председател. Е, Брайан Хейс е, е автор на този доклад. Той призвава Европейската комисия да играе по-важна роля в е, публичната администрация на държавите членки но тя няма правни правомощия за това. Е, проучването ясно сочи как комисията използва европейския бюджет, за да е, прилага, е, да използва влиянието си, да проектира влияние, използва бюджета за финансови стимули за държавите членки, които изпълняват реформите. И е, в Ирландия знаем, че съществува риск промени в комисията да променят е, е, този е, процент обещани средства за е, такава политика. Е, и е, ако е, дадем повече правомощия на комисията, е, повече от тези политики ще бъдат, ще се изпълняват. Ето защо Финнега подкрепя тази, този доклад. Господин Почек, благодаря. Аз гласувах за този доклад, независимо, че съм наясно, че нашата роля е да създаваме е, възможности за съвместна работа на страните членки, защото те отговарят главно за качеството на работата на публичния сектор. Но в Европейския съюз също съществуват интереси, които ние трябва да защитаваме, а именно искаме европейските граждани да могат да взаимодействат с публичните администрация посредством цифрови технологии, посредством електронно правителство. Те трябва да имат достъп до всичката информация, от която се нуждаят посредством използването на цифрови технологии. За тази цел има и инструмент – кохезионната политика – Целта е да се повиши ефективността на публичния сектор. Освен изграждане на капацитет, ние трябва да защитаваме интересите на гражданите и подобни изисквания трябва да бъдат задължителни за изпълнение за страните членки. Има и на... Сега следващия доклад мандат на специалния пратеник за утвърждаване свободата на вероисповеданията. Господин Петровски има думата за една година. Писам рапорту, в който мова о тем, че wolność... В този доклад се говори за едно универсално човешко право. В точка 2 се казва, че Европейския съюз съжалява, че напоследък ставаме свидетели на все повече случаи на нарушаване на свободата на вероисповеданието. В точка 13 призоваваме пакистанските власти да направят необходимото. Мисля, че отговорностите на специалния пратеник би трябвало да включват е, стремеж към справедливо третиране на християните по света. В доклада обаче никъде не се споменава думата християни, а християните са най-преследваното религиозно младсинство в света. Пани и панове пословие, е, рапорт... Благодаря, следващия оратор. Този доклад е, е, почива върху презумцията, че принципа за подкрепа на е, църквата от държавата е основен принцип в Европа. Това е опростенческо и погрешно. В Полша е, ние имаме автономия на църквата, независимост на църквата от е, държавата. И принципа на сътрудничество между държава и църква функционира добре. Така че този доклад би трябвало да вземе е, под внимание факта, че разделението между църква и държава е, е мотив е, и за посегателство върху правата на хората в комунистически държави, в Франция и в Мексико. Това е нещо, което не трябва да се в, е, е, в правото, в правната сфера, е, точният език е нещо много важно. Трябва да внимаваме и по отношение на християнството за същото. Следващия. Засада раздел. Господин Съснич. В доклада се започва с една неистина, именно за разделянето на църквата и държавата. Това не е така навсякъде. Примерно в Обединеното кралство кралицата е, е, е глава и на църквата. Така че пълни глупости се пишат в този доклад. Има и други подобни примери на този, който дадох в начало. Доклада, освен това, абсолютно си объркват целите. Като говорим за различните групи, автоматично добавяме и жени, и млади момичета, но къде се включва, защо, когато говорим за жени, за жени и млади момичета, говорим ли автоматично за християни? Защо объркваме нещата? А, църквата какво е? Организация за защита на жените ли? Господин Шкрипек за една минута. Благодаря за думата, господин председател. Мисля, че е поразително, че 70 години след приемането на Универсалната декларация за човешките права, още не можем да гарантираме, че тези права са достъпни за всички. На много хора им се отказва е, свобода на вероисповеданието и това въжи не само за християните, въжи, например, за много други малцинства в Близкия изток. Аз подкрепям усилията на Европейския съюз, е, за да има свобода на вероисповедание. В много хора по света хора биват убивани, защото просто искат е, да вярват в нещо или пък да не вярват в нищо, да са атеисти. Мисля, че трябва да призовем палестинските власти, те трябва да освободят Асия Биби е, тя не успя да се измъкне от е, изтезанията в Пакистан, крие се. Има много други случаи, подобни на нейния, в е, целия останал свят. Много хора биват съдени поради обвинения в богохулство. В доклада се говори за ролята на специалния пратеник на ЕС в целия свят. Радвам се, че трябва да е, имаме и аспект свързан с свободата на вероисповеданието по света. Последният доклад равенство между половете и данъчни политики на ЕС. Госпожа Майер за една минута. Благодаря, господин председател. Приветствам този доклад и ангажираността с нулев ДДС върху санитарни продукти. 18 000 е, е, е, лири харчат жените за такива продукти ежегодно, което е много пари. в Обединеното кралство е установено, че една от 10 а, млади жени не могат да си позволят лукса да си купуват тампони. Това е така, защото това е ежемесечно явление при жените, е обвито в някаква тайнственост и мистерия. Същото се отнася за санитарните, за туалетната хартия в туалетните. Господин Петровски, благодаря ЕКАРЕ гласува против този доклад, защото според нас той е, грешно представя е, политиките, данъчните политики на страните членки като дискриминиращи. В е, параграф 1 се казва, че трябва да се борим срещу модела мъже, печелищи препитанието на семейството. В края на краищата основните данъци идват от е, големите компании. И тук се дават някакви мнения за защита на семейството, които са странни. Ние сме против. Госпожа Крупа. Благодаря. Гласувах против този доклад, наречен равенство на половете и данъчни политики в ЕС. Аз като цяло подкрепям идеята за равно заплащане за еднакъв труд и съм за това да се премахне неравенството и дискриминацията. Но Онези политики, които са представени в доклада, де факто са насочени срещу семейството, срещу принципите на субсидиарност и съразмерност, освен това, доклада призовава де-факто за нарушаване на правата на жените. Защото, знаете, за една жена е изключително важно да има семейство и деца. Това е нещо много по-важно, отколкото други отговорности, които се налагат на жените. Просто не е естествено. Другото. Това е още един доклад, който е маркиран с тази обсесия с проблемите за равенство между половете в този парламент. Е, смята се, че снижаване е, на данъчната ставка, т.е. данъците е, ще облагодетелстват мъжете, защото те плащат данъците. Е, какво от това? Вчера в съответната комисия се обсъди въпроса и се казаха, че твърде малко мъже имало в комисията за жените. можете ли да принудите жените да купуват купуват недвижимо имущество и да плащат повече е, данъци. Нещата, тук нещата опират до равни права, но не и равни е, последствия. В такъв случай би означавало отделните полове да имат различни наклонности, да имат искате да, да промените естествените дадености, така че аз гласувах също този доклад. Госпожа Вишневска. Макар, че аз искам да защитя правата на жените, не се чувствам в състояние да подкрепя този доклад. Защото там се съдържа крайна лява идеология. Не е вярно, че трябва да се задължават страните членки за хармонизиране на данъчните си системи. Авторите на доклада са изготвили един необективен и небалансиран текст. Те, те представят една визия за европейските жени като страдащи от дискриминация и преследване – от страна на е, мъжете, членове на семействата им. Това е в ущърп на самите жени. С това приключваме нашия дневен ред, колеги. Спираме нашето заседание и ще започнем отново в 15 часа след обед. Приятна почивка!